И така, уважаеми колеги, започваме след известна пауза, която си позволихме да направим. Някои от нас обсъждаха пътуването до Чехия. Сега продължаваме и преминаваме към освобождаването от горно 2018 година. Осма точка от дневния ред. Е, други институции, като започваме с Европейската служба за външна дейност, за да сме наясно по какво гласуваме. <clears throat> Е аз. Първо давам думата на докладчика. Колеги, аз също съм си приготвил два часова реч, така че отпуснете се, имам да кажа много е, важни неща, така че този път ще бъде наистина изчерпателен да пристъпим към гласуване. Зо, И така, Значи можем да започвам. Продължавам на английски, за да общуваме по-лесно. Започваме с предложението за решение в изменения вид като цяло. Моля, гласувайте, е, гласуваме по електронен път. Нека да имаме малко търпение. Някои колеги не са готови. И така, край на гласуването. 20 за, 3 против, няма въздържали се. И сега пристъпваме към предложението за резолюция. Изменение едно съображение А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2, за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, от... Е, приема се. 6, е, изменение 6 за, против, въздържали се, може би трябва да проверим резултата, моля гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се с 12 срещу 11 гласа. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. По 12 ти параграф имаме раз, разделено, разделно гласуване. Първо предложението на НДП за против въздържали се. Приема се втората част за против. Тук мисля трябва да проверим резултата. Електронен вод, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 срещу 11 гласа. След това изменение 10. За. Против. Против. Социалисти и демократи против ли сте? Не се разбра. Мария, прощавайте. Разбрахме се. Отхвърля се. А, изменение 11. За. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против въздържали се, приема се, 14 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронен вод. Край на гласуването. Да приема се с 13 гласа. След това 16 за. Против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 въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение 22, електронен вод, моля гласувайте. 22, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 12 гласа. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Имаме три части, които трябва да гласуваме. По искане на социалисти и демократи. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. Е, отхвърлям, отхвърля се, поправя се председателката. Лапсус, моя грешка. Трета част за против въздържали се, отхвърля се. А,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 Мисля, че беше отхвърлено предложението. Добре, нека проверим. Електронен вод по предложение 43. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Да, не. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против въздържали се. Нека да проверим. 46-то изменение електронен вод. За да сме наясно. Край на гласуването. Отхвърля се. След това кум... 47-мо предложение за против въздържали се, при... отхвърля се, приема се, поправя се председателката. А, а изменение на ФЕД едно за, против, а, предложение за гласуване амблок до АФЕТ 8. Председателката пита залата. От едно до 6 е предложението да се гласуват анблок. Първите три. Добре, първите три. Едно, две и три. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет е 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет е 5. За против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, приема се. Афет 8 за, против, въздържали се, приема се. Афет 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим или мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Афет 9 електронен вод. Край на гласуването. Два, два, приема се с един глас разлика. Сега за цялото предложение на резолюция с измененията. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. с 21 срещу 3 гласа се приема. Поздравления! И сега преминаваме към точка 9. Освобождаване от отговорност. Общ бюджет на ЕС, Съвет и Европейски съвет за 2018. Първо, ще гласуваме параграф 1, е, изменения 1 и 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И по именно гласуване по предложението като цяло, със съответните изменения, кой е за? По именно гласуване всъщност Huh? Why are we voting minus? Huh? Huh? If we wish to postpone, it's a plus. If we... Ако желаете да отложим, е, е, гласувате с плюс. Ако не, минус. Поименно електронно гласуване по е, отлагането на освобождаването. Много моля, е, гласувайте с плюсче. Моля, моля, моля. Поименно гласуване. Е, гласувахме първо едно и две и сега е, по именното гласуване по цялото предложение. И така, край на гласуването. Всички знаете за какво сме гласували. 23 гласа за. Приема се. И сега преминаваме към проекто резолюцията, изменение 3. Отново по именно гласуване, поискано от социалисти и демократи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 7 против, 1 въздържал се. 4. Четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се?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 против, въздържали се, приема се. 26. Поименно гласуване, поискано от социалисти и демократи. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 16 за, 7 против, 1 въздържал се. 27. Отпада 28 за, против, въздържали се, е, отхвърля се 29 за, против. Нека да проверим. Проверка е електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 14 за, 10 против, е, няма въздържали се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съжалявам. 30. Още веднъж кой е за? Приема се, да. Да, да. Съжалявам. 31 за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до 15. Първата част е оттеглена, ще гласуваме само по втората част. Кой е за? With against? Кой е против? Въздържали се, приема се. 32. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Против, въздържали се, приема се. 36. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 37. Добре, искате проверка. Електронно гласуване по 36 за проверка. Момент, трябва да изчакаме. Край на гласуването. Благодаря, Маркус. Съвсем ясен резултат. Отхвърля се 6 за, 10 против. Няма въздържали се. 37 не се отпада. 37 не отпада. Ще гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 38. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за против, въздържали се, приема се. И Комисията по конституционни въпроси, АВКО 3, кой е за? Можем да вземем блок 3 и 4. Гласуваме блок 3 и 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6 и 7. Анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Авко 9. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Следва поименно гласуване по цялата проекторезолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, един против, няма въздържали се. Поздравления! И сега преминаваме към следващото освобождаване от отговорност за 2018 сметна палата. Първо по именно гласуване по предложението за решение като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за. Да, това действително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 Господин Кус, майче беше този един глас. И следва по именно гласуване по цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Двадесет и два гласа за. Чудесно. И сега преминаваме към а, четвъртия раздел а, Европейският съд. Кой е, е за а, освобождаването? Първо гласуваме по него. Край на гласуването. 22 гласа за, 2 против. Изменение едно. Не, извинете, второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Четири. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Можем да направим проверка. Смятам, че е, видях ясно резултата. Да, права съм. Виждате ли? Е... Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Седем за. Против? Въздържали се. Приема се. Осем за. Против?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 против, въздържали се, приема се. Това беше първа част, сега втора част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка. Няма проблеми.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 Не знае как сте гласували. Господин Чернецки или някой друг ще е, реши гласуването. Гласуваме по втора част на 20-то изменение. Правим проверка с електронно гласуване и така край на гласуването. Приема се 13 гласа за, 12 против. Ето, Томаш. Няма. Нямаш шанс да успееш. Да, съжалявам. И така, 21 забравих. Оливие. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри. 3. Плюс. А, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Юри 7. А, 9 анблок. Съгласни сте. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 12-13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. И 15 на Юри в две части. Първа част. Кой е за? И сега втора част. Okay, okay, again first, but who is in favor of the first part? Така, е, видяхме все пак е, кой е за е, първата част. И така, за първата част, против първата част и е, все пак ще трябва да направим проверка, да. Да. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И окончателното поименно гласуване по резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Please close the vote. Край на гласуването. 21 гласа за, 3 против, няма въздържали се. Поздравления! Раздел 6. Европейския економически и социален комитет. Тук имаме е, първо изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. И след това имаме поименно гласуване по предложението за решение като цяло с измененията. Ако искате отлагане, гласувате за, ако не, е, гласувате съответно против, с минус. И така, моля, гласувайте. Отлагането е плюс, а, а не, нежеланието да се отложи е минус. 24 а, за и един въздържал се. И сега, изменение 2 в резолюцията Кой е за, против, въздържали се, приема се. 4 с, с поименно гласуване, поискано от социалисти и демократи. Моля, гласувайте. По изменение 4. Моля да спрете с гласуването. 16 за, 8 против. Няма е, въздържали се, приема се. Пето изменение. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Please close. Край на гласуването. 14 за, 10 против, 1 въздържал се. Шесто изменение в две части. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се от социалисти и демократи? Гласуваме по първата част. А не, първата част е, е оттеглена. Е, така казват колегите от социалисти и демократи. Това е тяхно изменение. Е, няма проблеми, ние сме гъвкави. Втора част, моля. Кой е за? Гласуваме по втора част на шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 14, who is in favor? 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение в две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим проверка. Добре. Режим на гласуване с електронни карти. Край на гласуването. 14 против, 11 за, няма въздържали се. Седемнайсто изменение за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 да, в английския парламент, ако си спомняте, имаше и НОС, и ЕС, и така нататък. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 с устно изменение. Има ли възражения? We vote on... Няма. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 26. Нали така? 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. Отпада. О, съжалявам много. Тук е, указанието е погрешно, така че трябва да гласуваме по 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се 51 за, против, въздържали се, приема се. След това по именно гласуване по 52, моля гласувайте. Край на гласуването. 24 за, нито един против и един въздържал се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Следващите три, еднакво ли е позицията ви по тях? Да. Тогава гласуваме Амблок 55, 6 и 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 58, нека проверим. Прави сте, че действително членовете на парламента трябва да искат проверка. 19 на 6. Очевидно е. 60. Ши... и 61 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. От 62 до 64 амблок кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега имаме по гласуване на проекто резолюцията като цяло с измененията. Моля гласувайте. на 1. Поздравления! Стигаме до Комитета на регионите. Тук има Едно първо изменение за отлагане. Кой е за? Кой е против? Социалисти и демократи против. Въздържали се? Отхвърля се в такъв случай. Гласуване за предложението за решение като цяло с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Гласуваме поименно за освобождаване от отговорност. Плюс, ако освобождаваме, защото гласувахме с минус против предишното изменение за целия текст. Край на гласуването. Освобождава се от отговорност с 18 на 7 и нито един въздържал се. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за против, въздържали се, приема се. 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо предложение, кой е за, против. Хайде да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По 9. За? Против? Въздържали се? Приема се. 11. За? Против? Въздържали се? Приема се. Можем ли от 12 до 14 да гласуваме заедно? Съгласни ли сте? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 за? Против? Въздържали се. Приема се 16 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Проверяваме по 16-то предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 12 на 12 и един въздържал се.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 против, въздържали се, при, приема се. 23-то за, против, приема се според мен. Добре, хайде да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 13 на 11 гласа, без въздържали се. След това 24-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 30-то за, против, въздържали се, приема се. 31-во, кой е за, против, въздържали се, приема се. 32-ро, кой е за, против, въздържали се, приема се. 33-то за, против, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Имаме поимено гласуване за проекто резолюцията като цяло с измененията. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 22 за, 2 против и 1 въздържал се. Стигаме до Европейския омбудсман. Най-напред имаме поименно гласуване по проекто решението като цяло за даване на освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 1 минус, нито един въздържал се. По първото изменение кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас, 11 на 12 и един въздържал се. Трето измерение. За, против. Може ли третото? Да, кой е за? Кой е против? Добре, въздържали се? Приема се. Пет. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега имаме поемено гласуване по проекто резолюцията като цяло с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 1 против, няма въздържали се. Стигаме до раздел 9 за Европейския надзорен орган по защита на данните. Най-напред електронно гласуване за проект решението като цяло. Моля гласувайте. Край на гласуването. 22 за, няма против, няма въздържали се. Първо изменение. Кой е за? Едно, две, три. Можем ли заедно да ги гласуваме? Кой е за първо, второ и трето предложение? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Следва петото. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се май, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 7 на 3. След това 6 и 7 може ли заедно? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. След това деветото. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Десето. За? Против? Въздържали се? Приема се. 11. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И, я да проверим. Да проверим. Край. А, приема се с един глас разлика. 13 на 12. След това 12 12 и 13 заедно може ли? Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. След това отделно по 14-то изменение гласуваме първата част. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за, кой е против, въздържали се, да проверим. Нека гласуваме. Мисля, че ще се приеме. Край на гласуването. Приема се с 16 на 9 гласа, няма въздържали се. 15 после. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това на Комисията Либе 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. По Либе 4, за, против, въздържали се, приема се. После поименно по проекто резолюцията като цяло с измененията, моля гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 1 против, няма възражали се. Поздравления! Мисля, че сега Голяма благодарност искам да изкажа на секретарията, защото наистина много неща са подготвили за гласуване. So, now we are coming to the Стигаме до освобождаването от отговорност на агенциите. Започваме с агенцията с хоризонтално доклад за освобождаване във връзка с бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата година 2018, изпълнение, финансово управление и контрол. Докладчик е колегата Чанецки. Бихте ли искали да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Изказвам Моят противник również dziękuję за бардо. Всички, които участваха в работата до сега, благодаря за изключителното сътрудничество. Нямам какво повече да кажа. Благодаря. Нека гласуваме. Започваме най-напред с първото изменение. Първо и второ. Да гласуваме от първо до трето М блок. Съгласни ли сте? Нека гласуваме. Съгласно кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. След това по четвъртото, кой е за? Четвъртото, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. След това петото, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. След това шестото. Кой е за? Не, не. Шесто и седмо. Може ли заедно да ги гласуваме? Не. Добре, нека. По-отделно. Шесто. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Седмо изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Осмо, шесто пада, осмо пада, девето пада, десет. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се, единайсе. За, въздържали се, е, отхвърля се, май. Нека проверим. Не вярвате. Гласуваха ли всички? Ето за това питам. Всички ли гласуваха? Добре, край на гласуването. А, от, с един глас пада. Нямаше я. Не е честно. 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 13. Можем ли 13, 14 и 15 да ги гласуваме заедно? Добре, кой е за? За трите. Кой е против? Въздържали се? Приема се. След това 16-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 21. Нека 18, 19 и 20 заедно. Не, не сте съгласни. Добре, 18. За, против. Въздържали се, приема се. 19. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 20. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Проверка. Може би сте прав, нека да видим, не знам. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 на 12. Стигнахме до 22. 21 беше това. Да, минаваме на 22. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се 23-то. Кой е за? Два... Против? Въздържали се, приема се 24-то. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Кой е за 25-то? Кой е против? Въздържали се, приема се. Кой е за 26-то? Против? Въздържали се, приема се. Кой е за 27-то? против, въздържало се, приема се 28, за, против, въздържали се, приема се 29, за, против, въздържали се, приема се 30, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. След това имаме 3 от Лара Валтер. Съгласни ли са всички да ги гласуваме заедно? Кой гласува и за трите? Кой гласува против трите? Въздържали се, приема се. 34-то пада, 35-то, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 36-то, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 37-то, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Да проверим ли? Проверяваме. Щом искате, проверяваме по 37-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 на 4. Мария, съжалявам. 38 пада. 39-то кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 40 кой е за? Кой е против? Въздържали Държали се. Приема се 41 за. 41 кой е за? Четиридесет и първо до четиридесет и четвърто. Кой е за? 41 до 44, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И така 43-то отпада. 45-то е, за, против, въздържали се, приема се. Има компромисно изменение първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Да опитаме 49, 50 и 51, трите заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Да опитаме 52 и 3 заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Да опитаме 54 и 55. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Следва втори компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 58 и може би и 59-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58 и 59 заедно. 60-то отпада в такъв случай, 61-во също отпада, 62-ро. 62 и 63, кой е за 62 и 3, кой е против, въздържали се, приема се. 64-то отпада, 65-то и 66-то, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 66 7, 67 отпада, 68 и 69. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 70 и 71. До 74. Не. 70 и 71. Двете съседни. Е, за, против, е, въздържали се, приема се. После 72. За, против, въздържали се, приема се. Да, нека проверим. Мария с палеца е надолу. Край на гласуването. Мария мисля, че май загуби 16 7 против 1 въздържал се. После Оливие Шестел, 73-то. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. 74-то. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Стигаме до Емпл 10. Емпл 10 Чакайте, нека 10 и 11 заедно. Кой е за? Кой е против? Приема се. 12 и 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Готови сме и сега на Либе 7. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Гласуваме за проекто резолюцията като цяло с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 3 против и 0 въздържали се. Пристъпваме приступваме към отделните агенции с трима <clears throat> докладчици Чернецки, Бруджински и Легутко и тримата докладчици са от ЕКАРЕ. И така, първо може би да, да чуем колегите, ако те желаят да вземат думата. 90 pages. Okay. I'm, I'm absolutely happy with this. okay, let's start. Uh, first, ASA, Agency for the Cooperation of Energy Regulators. И така за сътрудничеството на енергийните регулатори. Изменения 1 и 2 са идентични. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. След това имаме поименно гласуване в потвърждение на решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 срещу 3 без въздържали се. Продължаваме към изменение 4 за против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против. Нека да проверим електронен вод. Край на гласуването. Приема се а, Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, 9 отпада всъщност. 10 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. 11 за, 11 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялото проекто резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 3 без въздържали се. Агенцията Берек Електрорегулаторите на електронните комуникации, изменение 1 и 2. За. Против. Въздържали се. Приема се е, потвърждение на решенията за освобождаване от отговорност чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте.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 въздържали се, приема се 13, отпада 14 и 15. По-отделно държите. Добре, 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за, за вечна дружба. Въздърж... Без въздържали се, приема се Гласуваме поименно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 3 гласа без въздържали се. Сега Центъра за писмени преводи за Европейския съюз. Изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се. Сега поименно гласуване в потвърждение на решението. Моля, гласовете. Моля всички да гласуват. Сега вече всички са гласували. Отново с 20 срещу 3 гласа. без въздържали се. Изменение 4 и 5. Можем ли да ги гласуваме анблок? За. Против. Въздържали се. Приемат се. 6 и 7, ако сте съгласни. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 и 10, ако сте съгласни. Амблок 9 до 11. До 13. Добре, 9 до 11 амблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали въздържали се, приема се. Култ 3 до 7. Съгласни ли сте? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поименно гласуване за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Двадесет 20 срещу 3. Сега в Европейския център за развитие на професионалното образование. Изменение 1 и 2 за. Против, въздържали се, приема се. За, гласуваме да за потвърждение на решението, поименно. Край на гласуването. 20 срещу 3 гласа.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 Гласуването не е приключило. Край на гласуването 13 за, 7 против, 3 въздържали се. 10 и 11, ако сте съгласни, блок за. Добре, гласуваме по-отделно, само 10 за, против, въздържали се. Приема се 11 за, против, въздържали се. Сега вече трябва да направим проверка. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. И така, електронен вод, моля гласувайте. Край на гласуването. 9 за, 7 против и 7 въздържали се. Интересно, добре. 12 за, против, Нека да проверим. Моля за електронен вод. Ми, струва ми се, че го приемаме, но нека да проверим. Край на електронното гласуване. 13 срещу 10 гласа. 13 и 14. Можем ли да гласуваме амблок? За 13 и 14. За, против въздържали се, приема се. 15 за, против, Мисля, че го приемаме. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 13 срещу 9 гласа. 16 и 17, 16, е, само 16 за. 17 е, отпада. 16 за, против, въздържали се, приема се. 18, защото 17 отпада. 18 и 19, не. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Тук има тесни родови връзки. Емпл 3, 4 5 или 3 до 12. Можем ли да ги обединим? За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме поименно за цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. включително и Емпл плюс. Край на гласуването. Приема се с 19 срещу 3 гласа, без въздържали се. Сега СЕПОЛ, Европейската полицейска академия, е, изменение 1, 2 и 3. За, против, въздържали се. Приема се. Сега по именно гласуване за решението като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 срещу 2 гласа без въздържали се. Приема се. Сега изменение 6 и 7. Амблок 6 и 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 9 амблок за. Против въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване по изменение 10. Край на гласуването. Единайсет плюс е при 11 срещу 8 гласа трима въздържали се. И така, изменение 11. Имаме устно изменение. Има ли възражения срещу него? Очевидно не. Гласуваме за това устно изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа?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 за, против, въздържали се, приема се. Имаме 20 и 21. Не сте съгласни? Или може... 20 и 21. Анблок. За, против, въздържали се, приема се. А, либе Имаме участие обхванати. Значи параграф 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така по именно гласуване за резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. 20 срещу 3, без въздържали се. Наистина сте герои. Много сме дисциплинирани. И така, ЕАСА, Агенция за сигурност в въздухоплаването. Изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се е, решението за освобождаване от отговорност. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 2 и 1 въздържал се. Изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6 и 7. 6 и 7. Амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 и 11. 10 и 11 амблок. За. Добре, само 10 по искане на залата. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 11 за. 11 и 12? Добре, само 11 за. Против, въздържали се, приема се. 12 за. Против, въздържали се, приема се. Тран 3 до 9 амблок. За, против, въздържали се, приема се 10, 11 и 13. 10 до 13. За, против, въздържали се, приема се. Сега Тран 14. Кой е за, против, въздържали се. Мисля, че е добре да проверим резултата. Тран 14 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 11 срещу 11 гласа. Да, трудно беше да се прецени с просто око. Сега поименно гласуване за резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Приема се с 20 срещу 2 против и един въздържал се. ЕАСО е Европейското бюро за подкрепа на миграцията. Изменение 1 до 3 за против въздържали се. Приема се. Сега е, поименно гласуване за решението за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. 19 срещу 2 гласа и двама въздържали се. Сега изменение 7. Кой е за? 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 9 отпадат. 10 също, 11 за, против. Това трябва да се провери. Електронен вод по изменение 14. 13 против 10 за, без въздържали се, отхвърля се. 14 за, против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 въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, приема се, 26 отпада, 27 за, против, въздържали се, приема се, 28 отпада, 29 за, против, въздържали се, приема се, 30 за, против,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 Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за и 3 против, 2 въздържали се. Европейския банков орган. Едно, две, три. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се поименно гласуване за решението за приемане за решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 срещу 4 гласа. Приема се изменение 5 на Лара Волтер за, против, въздържали се. Приема се 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се 7 за, против, въздържали се. Приема се 8. Кой е за? Против, въздържали се. Не това трябва да се провери. Моля за поименно гласуване по изменение 8. Край на гласуването. 13 за, 7 против и 3 въздържали се. Приема се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 Край на гласуването. 13 срещу 10 гласа без въздържали се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Екон. 2 2 до 7 параграф или дори до 9. Можем ли да ги гласуваме амблок? 2 до 9 амблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 и 13, 16 и 17. Можем ли да ги гласуваме амблок? За. Против. Въздържали се. Приема се поименно гласуване за предложението за резолюция с измененията. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 3 гласа. Приема се. ECDC Европейския център за превенция и контрол на болест, заболяванията. Искате ли, има ли нужда от някой от пауза? Нуждае ли се някой от освежаване? Yes. Мария Very shortly come back, Thomas. Давам съвсем кратка пауза. Който желая, може да излезе. we need, they need a short break.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 Ще помоля членовете на комисията да се завърнат в залата. Заповядайте отново тук. Моля. И така, стигнахме до Европейския център за профилактика. Е, първо изменение, кой са... Е а, е, първо и второ за, против, въздържали се, приема се. А сега по именното гласуване в потвърждение на освобождаването от отговорност. Колко от членовете все още са в залата? Да, мисля, че може вече да обявим край на гласуването.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 Гласувайте. 12-21. Добре, ставаме се повече. 20 за, 1 против, няма въздържали се. И преминаваме към ЕКА, Европейската агенция за химикалите. И така, първо изменение и второ изменение. Кой е за? Господин Седовски, и Петри Сарвама. Едно и две. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приемат се. По именно гласуване, за да потвърдим решението за освобождаване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 19 за, 2 гласа против, няма въздържали се. Четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, ще трябва да направим проверка. Трябва да... Имаме тук камери. И така, край. Е, е, приема се 11 за, 10 е, против. 6, кой е за, против въздържали се, отхвърля се. 7. За, против, въздържали се, приема се. 8 и 9. Можем ли да ги гласуваме заедно? Да. На кой е за, против, въздържали се, приемат се. 10. За, против, въздържали се, приема се. 11 отпада, 12 и 13 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 14 и 15 евентуално? Не. Добре, 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за. Кой е за? 15, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 22, 23, 24. Можем ли да ги гласуваме? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Двадесет, 21. идентични. И сега 25. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. МВ. Можем ли да гласуваме всички е, предложения на МВ? Амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Всички се приемат. И така, по именно гласуване по проекто резолюцията, моля, е, гласувайте за резолюцията с измененията. Край на гласуването. 19 гласа за, 2 против, е, няма, въздържали се. И сега Европейска агенция за околна среда. Едно-две. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега по именото гласуване за потвърждаване на решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Все още можете да гласувате. Край на режима на гласуване. 19 за,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 16 за, против, въздържали се. Проверка. Режим на гласуване. Добре. Край на гласуването. 10 за, 9 против, 3 въздържали се. 17. 17 за, против. Същото мнозинство най-вероятно. Нека да проверим. Проверка, моля. Проверка с електронно гласуване. Да, умно подходихме. Ето, проверихме, Томас, 7 за, 13 против. И така, Въздържали се, приема се Мария. Енви, можем ли да гласуваме всички изменения на Енви заедно? Да, кой е за, против, въздържали се, приемат се. И по именното гласуване по цялата проекторезолюция с измененията, моля гласувайте. И край на гласуването. 19 за, 3 против, е, няма въздържали се. Е, агенцията за контрол на риболова, е, на рибарството, моля, едно и две, за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване за потвърждаване на решението за освобождаване, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 19 за, 3 против, няма, въздържали се. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 и 7 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 9 може би заедно. Само 8 за, против, въздържали се. Приема се. 9 за, против, въздържали се, е, приема се. И следват измененията на ПЕШ. Можем ли е, да вземем всичките заедно за, против, въздържали се? Приемат се е, и така крайното гласуване по цялата резолюция с измененията. все пак два гласа липсват. Джо, Йозеф, моля. 19 за, 3 против. Следва ЕФСА, Европейската агенция, е, е, Европейски орган за безопасност на храните. Но и две за, против, въздържали се, приемат се. По именно гласуване за освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте електронно. 19 за, 3 против, няма въздържали се. Изменение 4 и 5 и 6 евентуално заедно. Не, 4 и 5 за, против, въздържали се. Приемат се. Отделно 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздърж... въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Така, 6. Ще направим проверка. 6. Режим на гласуване. Now, е, Йозеф все още не е гласувал. Вие сте жертвата ни днес. 15 за, 4 против, 3 въздържали се. 7 за, против. Нека да проверим. Мисля, че се прие, но не съм сигурна. Край на гласуването. Приема се 12 за, 9 против. 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9, 9 и 10 заедно. Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 отпада, 12. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 13 за. 13. Кой е за? Кой е против? Въздържа. А, ще трябва да проверим. 13. Last one. One missing. Okay, now we have it. И така сега вече всички са гласували 13 за, 6 против, 3 въздържали се. Приема се 14 за, против. Ще трябва да проверим, тъй като обнови Европа са против. Проверка. Електронно гласуване по 14. Край на гласуването. 12 за, 10 против, приема се 16. Кой е за? Против. Приема се. 15 отпада, 17. Кой е за? Против. Нека да направим проверка. Зелените, като че ли нещо се опитват да намерят е, подходящата позиция. И така, гласуваме електронно. Е, приема се, приключваме. 18. Кой е за? Против. Проверка. Струва ми се, че се прие, но проверка. Електронно гласуване. Кой още не е гласувал? Приема се. 11 за, 10 против. 19 отпада. 20. Кой е за? Против. Приема се. 21 за. Против. Въздържали си, Приема се. 22 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да се опитаме да гласуваме заедно всички предложения на МФИ. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. И последното гласуване по проекто резолюцията като цяло с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, 19, 3 и 0 въздържали се. И сега преминаваме към Европейския е, институт за равенство между половете. но и две за, против, въздържали се, приема се. А, по именно гласуване за потвърждаване на освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. 18 за 4 против. Няма въздържали се. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Приема се. 5 за против. Въздържали се. Приема се. 6 за против. Въздържали се. Приемат се. 7 за 7 и 8 заедно. Какво ще кажете? 7 само. За, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против. Трябва да направим проверка. Проверка по 9. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 10 за 12 против. О, ужасно. Да. 10. Има устно внесено изменение. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Добре, гласуваме по цялото изменение с устното изменение. Кой е за, кой е против? Моля ви, вдигайте ясно ръце. Кой е за, кой е против? Да, приема се. Има въздържали се е, сред зелените. Добре, 11 за, против, въздържали се. Приема се. 12 за, против, въздържали се. Приема се. 13 отпада, 14 не, 14, да, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. комисията за жените ФЕМ ще трябва да гласуваме по първи параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2. Е, кой е за? Против? Проверка. Електронно гласуване по параграф 2. ФЕМ. Добре. 12 за, 7 против. И всички Следващи изменения на ФАМ. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. По именно гласуване за проекто резолюцията с измененията. Гласуваме сега по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Осемнайсет за, 4 против, няма въздържали се. ЕИОПА, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Едно и две за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване за потвърждаване на решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 2 против, 1 въздържал се. Четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 и 7 заедно. Какво ще кажете? За. Против. Въздържали се. Приемат се. 8 и 9 може би също. За. Против въздържали се, приемат 10 за, против, въздържали се, приемат се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Имаме а, измененията на ЕКОН сега. Можем ли заедно да ги гласуваме? Кой е за, против, въздържали се, приемат се. И накрая електронното гласуване по цялата е, резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Деветнайсет за, двама против, един е, въздържал се. Стигаме до е, Европейския институт за иновации и технологии. Едно и две за, против, въздържали се, приемат се. Поименно гласуване за потвърждаване на решението за освобождаване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 19 за, 3 против, няма въздържали се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 5 и 6 заедно, какво ще кажете? Само 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 и 8 заедно. Да или не? Да. И така, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 9 и 10 можем ли да ги гласуваме амблок? За, против, въздържали се, приемат се. 11 за, против, въздържали се, приемат. Приема се. 12 и 13 заедно, да, за, против, въздържали се, приема се. А 14 и 15 заедно, 14 кой е за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се електронно гласуване по цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Деветнайсет гласа за, три против. Ема, Европейската а, агенция за по лекарствата. И така, едно и две за, против, въздържали се, приема се. Поименното гласуване следва за потвърждаване на решението за освобождаване от отговорност. Режим на гласуване, моля. 20 гласа за сега. Йозеф, моля. Всички сме за. Край на гласуването. Все пак не. 18 за, 3 против. Четвърто изменение, кое е за? против, въздържали се, приема се. Пет за, против, въздържали се, приема се. Шест. Проверка искате, няма проблем. Край на гласуването. 7 за, 7 против, 6 въздържали се. Ето, направихме проверка. Отхвърля се. 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 7 и 8 заедно. Не, само 7. За, против, въздържали се, приема се. 8 за. 8 и 9 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 11 за. Против? Въздържали се? Приема се. 10 отпада. 12 за. Против? Въздържали се? Приема се. 13, 14, 15. Не, 13 14 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Отхвърля се. 16. За против, въздържали се, приема се 17 и 18. Възможно ли е да ги обединим? А 19 също? Само 17 и 18 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 19 за. Против. Въздържали се, приема се. 20. 20 само за, против, въздържали се, приема се. 22. За, против, въздържали се, приема се. 24. Заедно с 25. Добре. Само 24 за, против, въздържали се, приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме анблок всички изменения на МВ? Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Крайното гласуване по цялата проекторезолюция с измененията. Моля, гласувайте. 23 на 0. Следва Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Първо, второ и трето. За, против, въздържали се, приема се. Сега по именното гласуване, потвърждаващо освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че е прието. Да, с 20 на 2 гласа, без въздържали се. Изменения 6, 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за, против, отхвърля се. Девето изменение. А десето? Кой е за? Против? Само девето. За? Против? Въздържали се? Приема се. Горката Мария. Десето и единайсто. Кой е за? Е, против? Е, въздържали се? Приема се. Дванайсто изменение. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 13 и 14, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 13 и 14, 15 и 16, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 17, 18 и 19 заедно, кой е за, против, въздържали се, приема се. 20 и 21, кой е за 20, против, въздържали се, приема се. 21, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Либе. Двете е, за, против, въздържали се, приема се. Сега по именното гласуване на предложението за проекто резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласуваме. Гласуваме край на гласуването. Двадесет на два гласа за без въздържали се. Европейската агенция за морска безопасност, ЕМСА, за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване на решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 2, на 0, 2 против, 0 въздържали се. Минаваме към четвъртото изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто и седмо. И осмо. Шесто и седмо само. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Осмо. За. Против. Е, въздържали се? Приема се. Девето и десето за, против, въздържали се, приема се. Десето, за, против, въздържали се, приема се. Единайсто отпада, дванайсто, за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Да, тук е малко а, семейна работа. Сега, можем ли да гласуваме съвкупно за всичките на Тран? Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Гласуване на предложението за резолюция като цяло а, с измененията. Моля, гласувайте. Имаме 20 за, е, трима против и няма въздържали се. Стигаме до Агенцията на Европейския съюз за е, мрежова информационна сигурност. За, против, е, въздържали се. Приема се по именно гласуване за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. 20 за, 2 против, 0 въздържали се. Четвърто изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Нека проверим. Край на гласуването. 12 за, 8 против трима въздържали се. Пето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Шесто. Тук имаме устно изменение. Има ли възражение? Срещу него няма възражения. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Да проверим. Не, трябва да проверим. Мисля, че се приема, но... Тринайсет на 7 прави сте. Седмо и осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се и двете. Осмо отпада. Десето и единайсто. Кой е за десето? против, въздържали се, приема се. 11 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Следва гласуването на предложението за резолюция, за цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте, гласуваме, гласуваме. Край на гласуването. 21 гласа срещу 2 за. Минаваме на Европейската железопътна агенция. Първо и второ изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. Минаваме на поименно гласуване, потвърждаващо решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, на 3 против, 0 въздържали се. Минавам на 6-то изменение. А, от 6-тото е оттеглено, така че да гласуваме за 7, 8 и 9 то блок. Кой е за? Кой е против? Нека проверим. Мисля, че се приема, но нека проверим. Добре, край на гласуването. Приема се с 13 на, нагла, на 9 гласа и един въздържал се. Девето изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Единайсто. Да. Десето изменение проверяваме. Господин Кус, гласувате ли или не? Добре. Всички са готови. 12 на 8 за, 3 въздържали се, 11 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се 13 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Кой е за 15 и 16, кой е за? 15, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. След това 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 кой е за, против, нека проверим. Всички ли гласуваха? Да, приключваме гласуването. 10 на 12, 12 срещу и един въздържал се, отхвърля се. После имаме 18-то изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме за всички предложения на Тран заедно? Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега Имаме поименно гласуване на предложението за резолюция, на цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Чакаме. Край на гласуването. 20 за, 3 е, против. Сега стигаме до ЕСМА, Европейския орган е, за ценни книжа и пазари. Кой е за, кой е против? въздържали се, приема се. Сега по именното гласуване за решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 2 против, 1 въздържал се. Минаваме на четвърто изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Пето изменение – за, против. Мисля, че е прието, но нека проверим. Close. Край. Yes, 11 to 9 to... 11 на 9 на 1. Шесто, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Девето изменение, кой е за, кой е против, мисля, че се приема. Десето изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, мисля, че се приема. Кой е за 11-то и 12-то изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 13-то и 14-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 15-то отпада. 16-то и 17-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18-то за, против, въздържали се, Нека проверим, но мисля, че се приема. Край на гласуването. А не, отхвърля се. 19-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за 20-то? Против? Нека проверим пак. Мисля, че се приема, но нека проверим. Край на гласуването. Не, не, приема се с 11 на 10 гласа. Сега мисля, че три... можем ли да гласуваме на всички предложения на ЕКОН? Става ли? Да. Кой е за тях? Кой е за предложението на Екон? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега трябва да гласуваме поименно за цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 2 и един въздържал се. Стигаме до Европейската фундация за обучение. По именно гласуване, наведнъж, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 3 против, 0 въздържали се. Първо и второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Третото изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Шесто кой е за а, шесто? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А, не, не, не. Извинете, исках да кажа отхвърля се. Да, да, да. Нека да проверим, но мисля, че не се приема. Край. Отхвърля се, да. Седмо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Можем ли на всички за МПО да гласуваме заедно? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега поименното гласуване за предложението за резолюция така изменена. Гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3 на 0. Сега, Еолиза, Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, кой е за първо до трето изменение, кой е против, въздържали се, приема се. След това по именто гласуване на решението за освобождаване. Който е за, моля да гласува. Край на гласуването. 20. 3 против, 0 въздържали се. Четвърто и пето изменение отпадат. Шесто, седмо, осмо и девето са сходни. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Може ли 10 и 11 заедно? Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 12 кой е за, против, въздържали се, приема се. 13 отпада, 14 кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 15 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 16 отпада, 17 и то отпада, 18 и 19 кой е за, против, въздържали се, приема се. 20 и 21 отпадат, 22 и 23 и 24. Добре, да спрем. 22 и 24 заедно? Не. Добре, по-отделно. 22 за, против, приема се. 23 и 24 заедно за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за 25-тото за, против, въздържали се, приема се. Сега ще 26-то отпада, гласуваме за 27-то и... Ако 20-то се приеме, 26-то отпада, а 20-то не е прието, така че извинете, гласуваме за 26-то сега. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 27 и 28. Добре. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега имаме тези на Либе. Мисля, че можем да гласуваме за всички заедно. Да. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приемат се. Сега гласуваме за цялата револю... резолюция, така изменена. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 19 на 3, 0 въздържали се, приема се. Сега стигаме до ЕОШа. Европейска агенция за здраве и безопасност на труда. Първо до трето, кой е за, кой е против, е, е, въздържали се, приема се. Имаме поименно гласуване е, за, на решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Чакаме Каталина. Смяна на управлението. Момент. Чакаме ви. Добре. Край на гласуването. 20 на 3. Довиждане на Оливие. Беше много дисциплиниран. Много благодарим. Минаваме на 6 и 7 изменение. Добре, гласуваме на 6, 7 и 8. Кой е за тях? Кой е против? Въздържали се? Приемат се. Девето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Десето. За? против, въздържали се, отхвърля се. 11 и 12. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 12 изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, Приема се. Можем ли да гласуваме за всички на МПО заедно за, против, въздържали се? Приема се. Следва поименното гласуване на цялата така изменена резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3 на 0. Стигаме до е, Европейската агенция за снабдяване на Евратом. За, против, е, въздържали се, приема се след това е, решението по, по гласуването по именно на решението за освобождаване. Край на гласуването. 19 на 3 на 0. Следват четвърто, пето и шесто изменение. Или само четвърто и пето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто. За. Шесто и седмо заедно. Добре, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следва по именто гласуване на предложението за така изменената резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваме още. Край на гласуването. 19 на 4, 0 въздържали се. Сега Eurofound, Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труд. Първо и второ, кой е за, кой е против. Приема се, моля сега, по именно гласуване на решението за освобождаване край. 20 за, 3 против. Минаваме на четвъртото. Не, не пето, четвърто изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Пето изменение, кои са за, против? Има ли въздържали се? Мисля, че се приема. Нека проверим петото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 на 6 на 5 приема се. И това е. 6 и 7. Не. Кой е за 6-то изменение? Кой е против? Има ли въздържали се? Приема се. Седмо и осмо, може би, заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Деветото за? Против? Въздържали се? Приема се. Следват всички за гласуване от темпо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И имаме по гласуване на предложението за така изменената резолюция. Моля, гласувайте. Край. 19 на 3 гласа. Евроюст. Европейското звено за съдебно сътрудничество. Първото, трето изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. По именно гласуване на решението за освобождаване, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 на 3 и няма въздържали се. Минаваме на шесто изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Седмо и осмо. Седмо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Кой е против? Е, въздържали се. Приема се. Девето за. Девето и, девето и десето. Не, не, чакайте. Девето и десето. Не. Добре, само девето. За, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто и четиринайсто, момент, Томас. Тринайсто и четиринайсто, кой е за, против, въздържали се, приема се. 15 и 16 за,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 шесто, седмо за, против, въздържали се, приема се по именно гласуване на предложението за така изменената резолюция. Моля, гласувайте. Край. 21 за на 2 против. Следва Европол Европейската агенция за сътрудничество в областта на правораздаването за, против, е, въздържали се, приема се сега между първо и трето, а сега поименно е, гласуване на решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Да, напълно сте прави. Почти сме приключили. Впечатлена съм от дисциплината, проявена от всички тук. 21 на 2 на 0 въздържали се. Минаваме на четвърто и пето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следва шестото за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмото и осмото изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Деветото, кой е за, десет, против, въздържали се, приема се. Десето, за, против, въздържали се. Нека проверим, но мисля, че се отхвърля. Джозеф плюс гласува и с плюс. Отхвърля се с 12 на 11 гласа. Стигаме до 11-то изменение. Тук имаме устно изменение. Calls on. Възражения? Не. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Можем 13 отпада. Можем ли 14 и 15 заедно? Не. Добре. 14 за, против. Въздържали се. Нека проверим. Нека проверим. Гласуваме. Край на гласуването 12 на 7 на 4. Добре. 15 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16 и 17 за, против, въздържали се, приема се 18 отпада. Стигаме до 19 и 20. 19, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Така, продължава тук специалната роднинска дружба. Следващото 200 за, против, въздържали се. Горката Мария приема се 21 за, против, въздържали се, приема се на Либе можем ли да гласуваме всички заедно? За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме предложението за така изменената цяла резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 1 против и 1 въздържал се. Стигаме до Европейската агенция на за основните права. Хайде сега. Първо, първо до трето. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега по именното гласуване на решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 на 4 на 0. Сега минаваме на 6 и 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Осмо и девето. Кои са за? Против. Въздържали се. И двете са прияти. Десето не няма. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто. За. Против а, това ще трябва да го проверим. Трябва 12-то да го проверим. Моля да гласувате. Джозеф, сега обаче вече трябва да гласуваш за. Отхвърля се с 11, не, с 10 на 11 гласа и двама въздържали се. Сега 13-то. Имаме устно изменение. Добавя се в английския текст calls on. Възражения няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 15-то и 16-то заедно за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 отпада. 18 и 19 заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Двайсто изменение. Кой е за него? Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигнахме до всички на Либе. Можем ли заедно да гласуваме? Да. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приемат се? Сега гласуваме по именно за предложението за така изменената цяла резолюция и приключваме с гласуването. 18 на 4, 0 въздържали се, Фронтекс. Агенцията за гранична и брегова охрана. Едно, 2, 3 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме е, по електронен път за утвърждаване на решението. 19 срещу 3 гласа, едни въздържал се. Имаме изменение 6 за. Против Приема се 7 за. Против. Въздържали се. Приема се 8 и 9, 10, 11 отпада. Значи 12 за. Против. Приема се 13 за. Против. Въздържали се. Приема се след това имаме езикови изменения 16 и 17, ако сте съгласни. Значи 16. Кой е за? Против? Приема се. Без 17 за. Против. Въздържали се. Приема се 18. За, против, въздържали се. Приема се 19. За, против, против въздържали се. Отхвърля се 20. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Мисля обаче, че... Но все пак нека проверим. Струва ми се, че се приема електронен вод. Край на гласуването. Да, приема се с 11 срещу 9 гласа. Всичко е чудесно. 21. И 22, ако сте съгласни. За. Против. Въздържали се. Приемат се и двете. 23 за против. Нека да проверим. Мисля, че се приема, но все пак. 23 е електронен вод с 12 на 10 гласа се приема 24, ако искате и 5. 24-25 амблок. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 и 7 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 30. 331 за, против, въздържали се, приема се, приемат се 32 за, против, въздържали се, приема се 33 отпада, 34 за, против, въздържали се, приема се 35 35 за, против, въздържали се при... Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се сега. Приема се сега. Либе. Нека да ги гласуваме амблок за, против, въздържали се. Приема се инди... поименно гласуване за резолюцията с измененията. Моля, електронен вод. Гласувайте. Приключваме с 19 срещу 2 гласа. И последната агенция но не последното гласуване. Европейската агенция GNSS за против въздържали се приема се едно и две. Сега гласуваме за решението за освобождаване от отговорност. Моля, Покажете резултатите от гласуването. 21 гласа за, 1 против, 0 въздържали се. Изменение 4 и 5, ако сте съгласни. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7 и 8, ако сте съгласни. 7 и 9. 7 за, против, въздържали се, приема се. А, 9, 9 за, против, въздържали се, приема се. 8 отпада при това положение. Изменение 10 и 11. Амблок за, против, въздържали се, 10 и 11 се приемат. 12 за, против, въздържали се, приема се е, по именно гласуване за цялата резолюция с измененията. Е, Поздравления на Ричард Чернецки, колегите Легутко и Бружински за добре свършената работа. Сега имаме съвместните предприятия. C'était bien, c'était bien. C'était long, mais oui, c'était long, mais, on a bien fait. The last ones, eight joint undertakings. Имаме 8 съвместни предприятия, които трябва да гласуваме. Докладчик отново е колегата Чернецки. Желаеш ли да кажеш нещо? Thank you much indeed. Uh, uh, пожелавам ефективна работа на всички. Благодарим на добре свършената окладка биотехнологии. Изменение едно за, против, въздържали се. Приема се. Предложението за решение се подлага на гласуване с измененията. Моля, гласувайте. Край на електронното гласуване.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 Край на гласуването. С 9 срещу 9, 10 срещу 9 гласа се приема. След това с 7 и 8 амблок. Седем и осем. не можем да приемем и 9 и така. Кой е за? против, въздържали се, приема се ня. Така, поименно гласуване за предложението за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 1 гласа. След това чисто небе, въздухоплаване и екология. И така, из, изменение едно за против въздържали се приема се. След това поименно гласуване по, за предложението за решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Приема се с 20 срещу 2 гласа. И изменение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 3 за Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека проверим. Не виждам ясно мнозинство. Край на гласуването. Отхвърля се. 4. За. 4 и 5, ако искате, блок за, против, въздържали се, приема се. 6 и 7. 6 и 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 и 9 за, против, въздържали се, приема се. След това имаме измененията на Тран. Можем ли да ги гласуваме анблок? За, против, въздържали се, приема се. Сега по именно гласуване за новата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 2 гласа, 20 гласа за и 2 против е предприятието Excel изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме е, поименно за освобождаването от отговорност. Край на гласуването с 20 срещу 2 гласа се приема. Изменение 2 и 3, ако сте съгласни. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 и 4 за, против, въздържали се, приема се 5 и 6 и 7 за, против, въздържали се, приема се 8 и 9 за, против, 8 за, против, против, въздържали се, все пак се приема, 9 за, против, въздържали се, приемате по именно гласуване на резолюцията. Моля, гласувайте. Приема с 19 гласа за и 2 против. След това FCH, горивни клетки и водород. Е, изменение едно. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Е, гласуваме по електронен път за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. Е, с 19 на 2 гласа се приема. Изменения 2 и 3. Можем ли да ги гласуваме анблок? За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 и 5, ако сте съгласни. За. Против. Въздържали се. Приема се 6 и 7. Само 6. Добре. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се категорично 7 за, против, въздържали се, приема се Гласуваме по именно на резолюцията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. С 19 на 2 гласа се приема инициативата за иновативна медицина и ми. Изменение едно за против въздържали се. Приемаме е, по именно гласуване за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Моля всички да гласуват. Край на гласуването. Приема с 19 на 2 гласа. Няма въздържали. Е, един въздържа. Не, няма гласове против, един въздържал се, поправя се председателката. Изменение 3 и 4, ако сте съгласни, Мария и Томаш. Не, не мисля. Значи гласуваме за изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 и 5. 4 и 5. Да, само 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Томаш с помощта на Мария. Чудесно. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 и 7. За против, въздържали се, приема се. 8 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 и 11, само 10 казвате, добре, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 и 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 и 14 за 13-14 против въздържали се, приема се 15 и 16 ако сте съгласни а, за против, въздържали се. Приема се 17 и 2 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме по електронен път за резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Международна организация термоядрена е, енергия. Изменение а, едно. За, против. Това беше ясно. А, а, кой се въздържа? Няма въздържали се, така че се приема. Сега по именно гласуване за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. 15 за, 6 против, 1 въздържал се по традиция. Сега гласуваме изменение 2. Можем ли да обединим 2 и 3 амблок? Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. След това 4 отпада, 5 за. Четири отпада. Мария, отпадате. Така. За против, въздържали се, приема се. Пето изменение. Сега 6 за, против, въздържали се, приема се. Мишел Ривас и изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега имаме изменение 8 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Второто, а разбирам, че е оттеглено, поправям се, казва председателката. 10 за, против, въздържали се, приема се. 9 отпада, 11 и 12. Можем ли да ги гласуваме на блок? Да, кой е за? Томас. Кой е против? Въздържали се, приема се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 въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по именно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 срещу 3 гласа. Съвместното предприятие СЕЗАР. Изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме за решението. Кой е за? Е, по електронен път. Е, моля, гласувайте край на гласуването. Приема се с 19 срещу 3 гласа. Сега е изменението. Можем ли да гласуваме 2 и 3 блок? За, против, въздържали се, приема се. 4 и 5, ако сте съгласни, за, против против, въздържали се, приема се 6-7 блок за, против, въздържали се, приема се 8 и 9, ако сте съгласни, за, против, въздържали се, приема се 10 и 11, за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 и 14. 13. Кой е за? Кой е против? Искате да проверите добре. Е, поименно 12. По именно гласуване по 12. Томаш не вярва, не може да повярва, че е загубил гласуването. Така че електронен вод, моля. А прав е. 11 на 11. Не е изгубил гласуването. Отхвърля се. Почти е бил прав. 13. 13 е, 13 и 14. Добре, само 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се 14. За. Против. Въздържали се, приема се. С предложенията на Тран можем ли да гласуваме на блок? Да. За. Против. Въздържали се, приема се. Гласуваме за цялата резолюция. А, край на гласуването. С 19 срещу 3 гласа се приема. Сместното приятие е Шифторел, последното. Дързайте. Изменение едно. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Е, поименно гласуване за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Моля, без бавене използвайте системата. Край на гласуването. Приема се с 19 на 2 гласа. Няма въздържали се. Изменение 2 и 3, ако сте съгласни. За, против, въз, въздържали се. Приема се 4 и 5. Само 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 и 8, ако сте съгласни, а може би и 9 дори. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Тран Анблок, предложението на Тран Анблок. Мисля, че всичко това е гласувано, казва председателката. Ако... Изменение 9. Щом държите, ще го прегласуваме. Изменение 9. За. Против. И все пак се приема. Добре. Сега последния вод. Тран. Е, за против, въздържали се, приема се. И сега е наистина последен а, вод за днес. А, моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 19 срещу 3 гласа. Поздравления за докладчиците и благодарности. Успяхме, справихме се. Председателката благодари за дисциплинираното поведение. Утре продължаваме в 9 с координа... координаторите. Откритото заседание е от 10.30. Благодаря на всички. В, повтарям, в 9 часа е заседанието на координаторите. 19, 10 и 30 е редовното заседание на комисията. Благодаря на всички. Приятна вечер.